Ladies and gentlemen. Дами и господа, да започнем заниманието. Отново закъсняхме и мисля, че трябва да се постараем бъдеще да започваме по-точно и да се придържаме към определеното време, за да можем да свършим също така на време може само да ни отползва, оползва това, ако започваме на време. Поздравявам всички. Започваме с 11-та точка от дневния ред. Бюджет за 2010, раздел 3. може да, да обсъдим трите точки наведнъж, които се отнасят до бюджета. Давам думата на колегата Ек, за да ни каже какво е състоянието на нещата. Благодаря, господин председател. Ще спомена някои неща накратко във връзка с моя доклад за бюджета. Най-напред искам да се извиня за това, че графикът е толкова сгъстен но ще се гласува през октомври и оттам а, е, трябваше да върнем датите назад а, е, с работата на, до работата, за работата на бюджетната комисия. И за да може становището на нашата комисия да бъде взето предвид, беше на, налагаше се сроковете да бъдат кратки, за да може да приключим преди с нашите заседания да можехме да приключим преди лятната вакансия. Обикновено трябва да има повече време, за да могат да участват пълноценно членовете на комисията, но този път не беше така. Този сгъстен график, дали той се отрази на работата ни, и да и не, имаме много изменения, поступили от другите групи, депутати, които е, бяха членове на парламента в е, миналия мандат, е, познават процедурата, участваха в този процес. Подкрепа ни оказаха, бих казала, почти всички политически групи. Тоест, това е един доклад, който взима предвид политически насоки, които се споделят от всички политически групи. Европейската комисия показа воля да се справи с проблемите в областта на енергетиката, информатиката, научните изследвания, иновациите, да се бори с измененията в климата и да се стимулира възстановяването на економиката. Разбира се, всички тези теми ние взимаме при сърце. Иначе не бихме били членове на тази комисия по промишленост, научни изследвания и енергетика. Става дума за бюджета на седмата рамкова програма, която е общоевропейска програма за цяла Европа, с, в която влиза до 59% от някои бюджетни редове. Надявам се, ще се съгласите, че а, това не е в съгласие с е, Лисабонската стратегия, която се отнася до развитието на целия вътрешен пазар. Значи, необходим е бюджет за изпълняване на тази политика. За това нашата комисия трябва да изпрати силен сигнал до бюджетната комисия, че е много важно да се възстановят средствата, така както бяха първоначално предложени от Европейската комисия. В проекто становището, което обсъждаме днес. Съм се опитала да обобща някои от нещата, които обсъждахме, да се придържам към измененията, по които гласувахме, за възстановяване на първоначалните бюджетни суми по различните редове, както бяха предложени от комисията. Радвам се, че докладчиците в сянка ще подкрепят повечето от внесените изменения. Бих искала също така да кажа, че подкрепям някои от идеите, и някои от измененията, внесени от зелените, но не мога да подкрепя всички изменения, и бих, защото бих искала да запазим известна гъвкавост. Изразила съм ова, към което се стремим, което искаме, но все пак в рамките на ефективността Редовно ще оценявам свършената работа, като се определя. Но, но не може да кажем точно а, кои средства за какво ще отидат. Трябва да имам известна гъвкавост в това. А, подкрепям първи компромис, тъй като а, създаването на свръхмрежа е много необходимо. А, и не един доклад спом... от миналата година споменава това. Но а, и тук ще кажа, че не е необходимо да запазим известна гъвкост по отношение на ядрената енергия. Трябва да дадем възможност за по-нататъчни научни изследвания. Някои от нас са, са за ядрената енергия, други са против нея, трети я е мразят от сърце. Но, което е това, какво е общото на, между всички нас, че необходими са по-нататъчни научни изследвания. Сигурността е нещо, към което всички се стремим и всички отчитаме като много важен елемент. Ако приемем измененията на зелените, не би било възможност да дадем възможност за европейски научни изследвания в тази област. И въпреки, че аз не съм голям привържник на атомната енергетика, смятам, че научните изследвания в тази област са много важни. Смятам, че всяка страна членка трябва да реши дали да има е, атомни електроцентрали на своя територия или не. Това е национ... Но това не е само национален въпрос, това е общо европейски въпрос и затова са необходими общо европейски научни усилия. Научните изследвания в областта на сигурността са особено важни, тъй като съществуват ядрени инсталации в около половината от страните членки. И с а, това кратко резюме ще приключа. Очаквам а, да чуя вашето мнение. Надявам се, че ще имаме плодотворна а, сесия на гласуване от 10 часа нататък. Благодаря. Благодаря. Благодаря а, на колегата Ек за нейната работа през последните дни трябваше да се свършат неща, когато другите ги нямаше. А, госпожа Рира, която е Рира Мануел, която е докладчик в Сянка, ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Ек чудесна, чудесно свършена работа и това, че тя трябваше да се бори с времето, за да свърши всичко. Искам да направя някои коментари относно измененията. Изменения S и D. Целият намаляването на бюджета в областта на енергията, сигурността и ам, а, и иновациите и по-точно да се премахне това намаляване на бюджета, тъй като а, това са а, важни а, базисни а, теми и, и чрез които може да се превъзмогне а, кризата. Важен е растежът и затова имаме нужда промяна на а, енергийният микс, имам нужда от енергийна ефективност, а, устойчиво развитие на енергетиката и за това не можем да си позволим да намалим бюджета в а, тази област. Но въведенията, научно-изследователските дейности винаги са били области, които са помагали за развитието на економиката. За това ние сме загрижени, че научно изследване на изследователската дейност могат да бъдат ощетени в някои области. Затова казвам, че бюджетът за тези дейности е много важен. Тези области ще бъдат от изключително значение и в бъдеще. И за това намаляването на бюджета за тези сектори трябва да е минимално. Благодаря ви много. Господин Ламбърц има думата. Uh, Благодаря. Благодаря на Лена Ека за нейния доклад по бюджета. Това съвсем не е лека работа. Искам да отговоря за измененията на зелените по отношение на ядрената енергия. Защо ги правим? Ако погледнем цялата история, цялата картина, свързана с бюджета на Европейския съюз, нашето разбиране е, че ядрената енергия е твърде добре представена. Така че не става дума за нещо, което е забравено от десетилетие. По-скоро е фокуса е върху тази енергия. Ние имаме ограничени ресурси и можем да ги разпределим сред определен брой инициативи. Ако някои от държавите членки, например Франция, иска да се развива ядрената енергия, не е необходима такава помощ. Затова искаме да фокусираме ресурсите върху това, което ще позволи на Европа да промени нещата. И ние широко обсъждахме този въпрос в нашата комисия и на други места. На първо място възобновяемите енергии и други подобни инициативи. Така че ядрената енергия не се нуждае от такива финансови средства. Тоест, е, ядрената енергия, тя, по мое мнение, се развива добре и ни е необходима такава помощ. Не се намира в бедствено положение. Господин Рубих. А, господин председател, не беше много лесно да се извършва координирането на работата. Е, не трябваше и а, бю бюджетната процедура да бъде гласувана на време и затова искам да благодаря за експедитивната работа. А, економическата криза и сигурността на енергийните доставки а, трябваше да, да бъдат вземи предвид, да се осигури финансиране. А, програмата СИП, програмата за конкурентоспособност и нововведения, особено във връзка с малките и средни предприятия, които имат нужда от сигурност, както и рамката за научно-изследователската дейност в областта на енергийната ефективност. Трябва да се постави акцент и върху а, тази тема, програмата за енергийна ефективност да бъде поставена в центъра на обсъжданията, както и ролята на зелените относно трансевропейските мрежи, когато се използва вода за произвеждане на енергия. Трябва да се помисли за този въпрос. Това е много важно предложение Европейския съюз да се а, погрижи за а, транснационалните мрежи за пренос на енергия. Трета точка, разбира се, интелигентната енергия и програмата свързана с нея. Трябва да сме по-гъвкави в тази област, в областта на атомната енергия и в нашата група мненията са различни, но това, за което сме единни, че сигурността трябва да е заема централно място, трябва да има проверки, предварителен контрол, за да има прозрачност относно сигурността. И нашата комисия трябва да се опита да изрази и да прокара нашите предложения в пленарна зала. За това доклад ще помоля докладчицата да а, установи тесни връзки с бюджетната комисия, за да не се а, решава индивидуално, отделно за бюджетите, а за да може да има експертно мнение, което да бъде взето предвид. Благодаря а, колегата Башкитис. You, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин председател. Новите членове на комисията не знаят как протича работата. Това са първите крачки, които ние правим в момента. Затова искам да благодаря на старите членове на комисията за тяхната работа по отношение на, финансиру... на финансирането. Важни проекти относно тях. Ние сме единни, че инвестицията в... инвестициите в енергийната инфраструктура, новите връзки са от изключително значение, за да нямаме енергийни острови като Балтийските страни и други източноевропейски държави. Искам да подчертая, че от изключително значение е сигурността на, при използването на атомната енергия, както и рециклирането на, а, атом, на отпадното атомно гориво, както и изпълнението на някои проекти във връзка с затварянето на а, атомни електроцентрали. Ето защо Алианса на, демокра... на демократите и социалистите в Европейския парламент а, е подкрепил все, всички изменения и предложения и ние ще гласуваме за тях. Благодаря ви, господин Балшун. Господин председател, благодаря ви за думата, уважаеми колеги. Това е много голяма отговорност за, най- за мен като нов в тази комисия да взема думата и да представлявам една партия, която не е имала представителство тук. Взимам думата, защото а, тук а, се започна една дискусия. Искам да подкрепя това, което каза госпожа докладчика, е, че а, има нужда от балансирана позиция относно ресурсите за изследователски цели като тя а, а, изследова, изследователската дейност във връзка с а, атомната енергетика и възобновяемите сънчици на енергия. Не става въпрос дали трябва да се строят атомни електроцентрали или не. Става въпрос за сигурността при използването на а, тези атомни електро, електроцентрали. И тук Европейския съюз трябва да вземе позиция. Заемам позицията на една държава членка, която трябва да се заеме с а, е, този въпрос. Ние всички сме отговорни за бъдещата сигурност, за една зелена енергия, да постигнем е, един, един технологичен стандарт когато мислим за емисиите на въглероден двуокис и за а, изменението на, кли, на климата, а, трябва да се наблюдава атомната, използването на атомната енергия като начин за използване на чиста енергия. Трябва да се съгласим с този а, балансиран подход. А, искам да се спра и на потребителите цените на а, електричеството и каква, какво какво е тяхното ниво в различните държави членки. Те ще са по-приемливи за населението, ако атомната, атомната енергия е, постигне своето ниво и тя е най-ефтина. Е, благодаря ви. Е, има ли от комисията някой, който иска да вземе думата? Извинете. Давам думата на комисията. You, Благодаря, господин председател. Аз съм Халес Филипа и аз съм от Генерална дирекция по транспорта и енергетиката на Европейската комисия. Аз ще говоря за съответните бюджетни е, линии. Искаме да благодарим на вашата комисия, в частност на докладчика, за това, че се стреми да възстанови сумите, които бяха предложени от комисията в предварителния проекто бюджет. Искам да кажа за изменение 6101 и 6109, които искат възстановяването на кредитите, поискани от комисията. 1 милион за енергетика и 5 милиона за научни изследвания, свързани с енергетиката. Предвид на сегашните проекти, те са необходими. Искам да говоря за плащанията по-скоро и тяхното увеличение. Предвид на реализацията на проектите и техния етап в момента, ние подкрепяме 61, 78 и 79 предлаганото увеличение за последното изменение 87 милиона е твърде висока сума. Увеличение от 10 милиона би било достатъчно, за да може да се изпълнят ангажиментите, свързани с проектите, които са в ход или тези, които ще бъдат реализирани през 2010. Става дума за увеличение в плащанията. Последната ми бележка е по 6173 за енергийни проекти, свързани с економическото възстановяване. Предлага се текст, който е близък до декларацията на комисията, който беше приложен, но там се казва, ако е необходимо и като се спазва географския баланс. Тези изречения са примахнати. Затова ние предлагаме да се възстанови тези изрази в, така, както се предлага в текста на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние се намираме в една криза с три измерения. Финансова криза – която е на път да се реши, криза с работните места, която е съпътстваща, и криза в климата. За да разрешим всички тези кризи, отговорностите ни като членове на тази комисия са огромни. Промишлената политика, политиката в областта на информационните и комуникационни технологии, в областта на транспорта и изследванията са изключително важни средства. Ние водим дебат по бюджета и се съревноваваме с всички останали комисии и ресорите, за които те отговарят. Затова на първо място наша отговорност е да не изготвяме някакъв изключително подробен доклад, но да бъде достатъчно кратък, за да са ясни какви са приоритетите на нашата комисия. За нашите колеги и особено тези от бюджетната комисия трябва да е лесно да разберат какви са приоритетите на членовете на комисията ИТРЕ. Ние трябва да използваме наличния инструментариум за да допринесем за е, решаването на тази тройна криза, която изпитва Европейския съюз. Тя е всъщност глобална криза. Желанието на депутатите е следното. Ако се концентрираме върху измененията, предложени от различните политически групи, можем да установим, че всички споделят същите тревоги. Ето защо докладът е фокусиран върху тези 8 основни въпроса. Разбира се, ще има доста пазарлъци в комисията по бюджета, но се надявам да получим мнозинство при гласуването, така както предлагам в списъка за гласуване. След това да обсъдим в съответните си политически групи въпросите по тези ключови моменти, които се засягат в доклада. Това не е края, това е началото на дискусията по бюджета. Ето защо аз не съм особено обезпокоена, че ако имаме малко повече ам, евро предвидени, те ще останат така, както иска комисията. Имайте предвид, че за всяко евро ще се води битка. Искам да припомня дебата, който проведохме в съвета и в комисията, и най-вече в а, съвета. за целия бюджетен период. Съветът започна с намаляване на разходите за научни изследвания на половина, което беше катастрофално за научните изследвания и иновациите. И на последния етап беше много сложно. Само няколко седмици преди да започне бюджетната година, ние нямахме взето решение. И ние бяхме на ръба да използваме стария бюджет за следващата година. Така че дискусиите ще бъдат изключително сложни. Ние искаме да се акцентира върху тези приоритети, затова трябва да сме много фокусирани, списъка ни за гласуване да е много конкретен. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на координаторите за тяхната подкрепа. Искам е, да помоля и за вашата подкрепа при дискусиите във вашите политически групи, защото уверявам ви, че такива дискусии ще бъдат водени. Благодаря ви. Това разясняване е много важно за нашата работа в групите защото в крайна сметка бюджетната комисия ще има последната дума. Благодаря ви, че още веднъж подчертахте това значение. След като гласуваме, не значи, че работа ни е свършена, ми те първа започва. Важно е всеки да, раз, да разбере, че трябва да а, говори с колегите си от съответната партийна група. Тогава минаваме към точка 12 за а, относно а, определенето на становище. Крайният срок е 8 септември 2009. На 29 септември ще гласуваме тук. И гласуването на а, резолюцията е на 8 октомври. Точка 12 става въпрос за конкретни бюджетни изменения. и имаме 84 изменения, вече бяха обсъждани и за това сега ще ги обсъдим съвместно тук. Сега има различни а, варианти на различните езици. Днес не само ще дебатираме, но и ще гласуваме. И след това до 9 септември а, да подготвим нещата и за а, комисиите. Това ще стане на 28-29 септември. И така преминаваме към точка 13, а, където трябва да гласуваме, но а, от 10 часа започва гласуването, така че ние спечелихме време. Сега ще направим една пауза, пиете по едно кафе, но моля ви, аз ще започна точно в 10 часа, така че бъдете точни. Нека свикваме да сме точни, за да си спестим време през следващите месеци. В 10 часа точно продължаваме. Uh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung ist wieder eröffnet. Уважаеми колеги, започваме заседанието отново. Започваме на време. Пригответе си картите за гласуване. Може да се окаже, че ще трябва и да гласуваме с картите. Не задължително, но за всеки случай, нека да опитаме първо без карти. Депутати, които нямат карти, не са никакви карти. По смисъла на правилата за гласуване. 84 изменения. Пред вас са списъците за гласуване да се надяваме, че всички ги имат и да можем да започнем с гласуването. Да направим ли едно пробно гласуване с картите? Сега нека да гласуваме. Нямам представа за какво. Сега да гласуваме по въпроса дали утре също искаме да заседаваме. Започнете да гласувате. Мисля, че сега всичко е наред. Номер 46 не функционира. Това е най-новата зала и най-новите апарати за гласуване, но нещо не функционират. При господин Ламбот също не става, тук също не става. Гласуването а, все още продължава. Опитайте се още веднъж. А, ако продължаваме така да пробваме, може и утре да не свършим. При Ламбъкс има проблем, може би. Някои от апаратите за гласуване не функционират. Има ли апарат за гласуване, който не функционира? Всички ли? Може би някой техник трябва да помогне. Аз не мога да направя нищо друго, освен да се надявам, че всичко ще функционира. Може би опитайте на друго място, на друг апарат. Това е единственото е, решение. Аз също направих така. Сега функционира ли? Добре. Има ли ня... още някакви проблеми? Иначе може да седнете някъде другаде. Няма проблем. И така, това гласуване приключи. Резултатът е 41 против, 22 41 гласа гласували, 22 за, 13 против, 6 въздържали се плюс един за, плюс още един за. Това значи, че 24 гласа са за. Значи, че ние утре може да си заседаваме спокойно. Това беше само е, един тест, който направихме за гласуване. Първото изменение. Oh, С вдигане на ръка, може би, някои машини не работят. Съгласни ли сте с карти и след това ще доборяваме останалите. Първието изменение 02010401. Е Кой е за? Против? Въздържали се? Същият номер с 02 накрая. За? Против? Въздържали се? 04 накрая. За, против, въздържали се, приема се. 04.30 накрая, за, против, въздържали се, е, един въздържал се. 501 за, благодаря, против, въздържали се. 503 за, против, въздържали се, приема се. 201. 6100 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61.40 40 Има ли проблеми да следваме цифрите на друг език? Затова не можехме да проследим цифрите. А, аз избирам номера на ИТРЕ. Може би така е по-добре. Да. 61.40 е гласувано. 61.41. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 61.42 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 61-43 за, против, въздържали се. Един въздържал се, приема се. 61-44 за, против, въздържали се. Един въздържал се, приема се. 6107 също се приема. 6145 са против. Въздържали се. Приема се. 6187. 6108 за. Благодаря ви против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. 6146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6147. Благодаря. Против. Въздържали се. Един. Приема се. 6178 е прието. 6148 за, против, въздържали се, приема се. 6149 за, против, въздържали се. 1, приема се. 6150 са, благодаря, против, въздържали се, приема се. 61-51 за, против, въздържали се 1, приема се. Сега стигаме компромис 1 за, против, въздържали се 3, въздържали се, приема се. Така, 61-61, 61 71 също са приети. 61-55 за. Благодаря. Против въздържали се 1, въздържа се, приема се 6101 за, благодаря против, въздържали се 1, приема се 6152, извинете, прието е това. 6189 е, е отеглено. Компромис 2. Гласуваме за компромис 2. Да. Кой е за? Трябва да броим. Няма да е електронно, ще броим, защото е по-лесно. Против. Въздържали се. Двама, трима. 22 за, 23 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме 6102. За. Благодаря. Против. Приема се. Въздържали се. Значи се приема. 61-75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-84 за. Против въздържали се. Приема се. 6109 за, против, въздържали се. Приема се. 61-76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-56 а, то отпада. 61-54. За. Против. Въздържали се. Благодаря, прието. 61 10 също а, се приема. 61-60. За. Против. Въздържали се, приема се. 61-58 за против, въздържали се, приема се 61,59 за, благодаря, против, въздържали се, приема се 61,57 за, благодаря, против, въздържали се, приема се 61,62 за, благодаря, против, въздържали се единодушно с изключение на е, един въздържал се. 61-63 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Единодушно се приема. 61-64 за. Против. Въздържали се. Прието. 61-65 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6104, 6166. За, против. Въздържали се. Приема се. 6105, 6167. За. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. 6112. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се 6123 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 61 32 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 61 13 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 61 61 33 за против, въздържали се, приема се. Може ли да гласуваме някой заедно в пакет? Тогава 61-24. Против. Въздържали се. Един приема се. 61-22 за. Да, не. Въздържали се. Приема се. 61-22 за. Против. Въздържали се. Приема се 61-20 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 61-31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61-83 за. Против въздържали се, отхвърля се. 61.11 и 61.19 за, против, въздържали се, приема се. 61.18 за, против, въздържали се, приема се. Питам още веднъж. Дали е възможно едно общо гласуване на тази страница? от 61.30 до 61.14. Ако някой иска да е по друг начин, да... ако иска някой да гласуваме така, да вдигне ръка. Кой не е съгласен с тези изменения? Кой се въздържа един? Значи от 61.30 до 61.14 всички са приети. 61.81. Благодаря. Против въздържали се, а, приема се. 61-69 отпада. 61-80 за, против, въздържали се, приема се. 61-74 за, благодаря, против, въздържали се, един, приема се. 61-75 61-68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това е. Благодаря ви за а, това гласуване. По до сега им предстои общото гласуване. Кой гласува моля, сега гласуването ще е електронно и колегите, които нямат карти, тогава ние ще ги преборим допълнително. Първо електронно гласуване и кой гласува за целия пакет. Гласуването започва. Благодаря ви. Всички ли гласуваха? Всички ли дадоха своя глас? Три от НП са в повече и един от социал-демократите. Може ли да си извадите картите? Сега всичко е наред. Така, гласуването приключи. Има ли някой, който не е могъл да гласува и който трябва да гласува без карта? Има а един въздържал се допълнително. Четиридесет и осем гласували, 43 за, един въздържал се, няма против, 6 въздържали се, извинете. 43 за, 0 против, 6 въздържали се, с голямо мнозинство приемаме вашият доклад. Гласувахме ви голямо а, доверие. 49 са общо тези, които трябваше да гласуват. Благодаря за бързото гласуване, но все още не можем да си ходим, защото продължаваме и имаме гост. Сега чакаме господин Кранц, който е министър. Министър на висшето образование и научните изследвания на Кралство Швеция. Ще направим пауза.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 защото е, в залата е много шумно. Моля, ако имате да водите частни разговори, водете ги извън залата. За да може да продължим работата си тук. Е, добре дошъл, казвам на Тобиес Кранц, е, шведския министр за висшето образование и научните, изследвания, председател на съвета за висше образование и научни изследвания. Радваме се, че сте тук днес. Вчера изслушахме двама ваши колеги, шведски министри, и сега очакваме да чуем какво ще ни кажете. Вие имате думата. Надявам се, че всички вече са се успокоили и служат. След това с радост ще разискваме въпросите, на които ще се спрете. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, голямо удоволствие е за мен да представя приоритетите на шведското председателство в областта на научните изследвания. Шведското председателство продължава чудесната работа, свършена от френското и чешкото председателство, и, и ние им благодарим за това, което са свършили ние поемаме председателството по време, когато Европейският съюз е изправен пред сериозни проблеми. Преживяваме най-тежката световна економическа криза от 30-те години насам. Грипът расте в геометрична прогресия в целия свят и измененията в климата стават все по-очевидни. В подобно време човек като ли е съблазнен да възприеме краткосрочни решения, но аз като министър за научните изследвания в Швеция, трябва да кажа, че дългосрочният поглед е много важен. Трябва да инвестираме както в образованието, така и в научните изследвания. Сега наливаме основи, основите на а, бъдещето. И а, ние трябва да поемем отговорността си, а, за да може да не пренебрегваме дългосрочната перспектива. Още самото начало искам да кажа, че Европа е горда от постиженията в областта на научните изследвания. Много страни имат амбициозни програми, инвестират много. Шведското председателство ще очертая някои от своите приоритети. Първо, управлението на Европейското пространство за научни изследвания. Второ, тръгълника на знанията. И е, трето, рамковата програма. Когато става дума за развитието на европейското научно-изследователско пространство, ние отбеляме специално внимание на, на ефективността, актуалността и приоритизацията. Както знаете, Швеция е, вярва, че голяма част от европейския бюджет трябва да се отделя за научни изследвания, иновации и други мерки, които да подпомогнат развитието на нашата конкурентоспособност. Вярваме също така, че ресурсите, които сега се отделят за научни изследвания, могат да се използват по-ефективно. Необходима е по-добра координация между това, което се прави на ниво Европейския съюз и на национално равнище, без да се е, отстъпва от необходимостта от многообразие на подходите. Много от инструментите, с които разполагаме, се влияят от национални и регионални фактори, за да могат да решат конкретните проблеми, за които са предназначени. Това е и силата на научните изследвания в нашата общност. Но по-добро координирана на ниво на Европейския съюз, несъмнено ще има полза и ще бъдат използвани по-добре инвестициите, които правим. В това отношение страните членки трябва да поемат своята отговорност европейското научно-изследователско пространство трябва да показва, да, да бъде видяно от гражданите като нещо, което е актуално, което помага в тяхния живот и живота на бъдещите поколения. В началото на юли председателството организира конференция за бъдещето на научните изследвания в Европа, в Лунд, и където бе прията така наречената Лундска декларация – Конференцията изтъкна, че научните изследвания на европейско равнище трябва да взимат под внимание все повече сегашните предизвикателства, нуждата от разработване на възобновими енергоисточници, последиците от демографското застаряване, пандемиите, промените в климата. Лунската декларация също очертава как да се идентифицират приоритетите. До сега това оставяхме на Европейската комисия, но не може да продължава да бъде така. Този процес трябва да бъде открит, в него трябва да участват всички страни членки. Трябва да участват частни а, и а, обществени а, економически субекти, за да може да решим проблемите ние в съвета и Европейския парламент трябва да работим заедно с комисията. Надявам се, че сте готови да посрещате това предизвикателство заедно с нас. Сега, когато обсъждаме как европейското научно-изследователско пространство трябва да се развива, не става въпрос да чакаме само предложенията на комисията. Трябва да мобилизираме националните, регионалните власти и агенции, институциите на, на общността, както и други заинтересовани страни и обществото като цяло, за да може заедно да се развива това пространство. Необходима е широка дискусия за това как да се развива това пространство. По тази причина Европейското председателство организира семинар на 24 септември, един ден преди заседанието на съвета на министрите за научни изследвания. Казвам това, организираме тази среща заедно с Европейския парламент, защото съм сигурен, че трябва да работим заедно. Докладът ще вземе за основа докладът озаглавен Светът през 2025 година, за да видим какво ще стане от тук нататък, следващите до 15 години. Окрепването на научните изследвания обаче не е достатъчно. Шведското председателство е, има намерение да избере приоритетни проблеми в рамките на така наречения триъгълник на, на знанията – взаимодействието и взаимозависимостта между висшето образование, научните изследвания и иновациите. Аз сега идвам от конференцията в Готеборг, където бяха обсъдени тези въпроси. В Швеция и в Европа ние инвестираме много в научните изследвания, но много малко от резултатите се използват от промишлеността в полза на хората. Това трябва да се промени. Този така наречен парадокс на научните изследвания е един от най-важните проблеми, които трябва да решим, за да постигнем всеобщ просперитет. Научните открития трябва да се използват в полза на всички, а не да остават в прашните папки в чекмеджетата на научните институти. Ние също така обсъдихме как да се модернизират университетите, за да може да функционират по-ефективно и да бъдат повече конкурентоспособни. Друг важен въпрос, това е качеството на нашите научно-изследователски институти и университети. Това е също много важно за бъдещето. Много малко европейски университети а, са в ранг листата а, на първите места в ранглистата на световните научно-изследователски институции. По време на нашето председателство ние ще предложим разработване на европейска стратегия в тази област. По време на нашето председателство ще започнем дебат за бъдещето на рамковата програма. Вярваме, че тази програма трябва да бъде амбициозна, не само по отношение на нейното качество, но и по отношение на нейната ефективност. Нашите цели могат да бъдат постигнати само ако тази програма си постави стратегически цели, ако няма бюрокрация и ако се търсят решения, а, които излизат извън днешните рамки. Трябва да опростим административното бреме, което тегне върху научно-изследователските организации. И трите европейски институции могат да помогнат тук. За укрепване на европейското научно-изследователско пространство е необходимо конкретно сътрудничество чрез общи програми. Ние твърдо вярваме, че по-добрата координация между националните програми също може да бъде от, от полза. И затова през декември 2008 година обсъждахме въпроса за общото програмиране. Ще продължим тази работа през 2010 година. Както знаете, има група на високо равнище, която разработва програмни предложения. И знаем, че се постигат, постига много в работата с лекуването на Алцхаймера и на други дегенеративни болести. Смятаме да предложим програма за съвместни програма и пилотни програми в областта на Алцхаймера и за други, в други области искам да спомена стратегията за Балтийският регион. Това е един от приоритетите на светското председателство. Искаме там да се развива регионалното сътрудничество. Вече отдавна страните от Балтийският басейн сътрудничат и по отношение на околната среда и други области. Трябва да спомена програмата Бонус. Бонус трябва да бъде прият като проект в рамките на програмата по член 169 от, европейската договор, от Европейския договор. Смятаме, че решение по този въпрос ще може да бъде взето тази есен. Господин председател, почитаваме дами и господа, отношенията на доверие и плодотворно сътрудничество между трите европейски а, институции и главно между Европейския парламент и съвета имат жизненно важно значение. Те ще дадат възможност да работим в ползата на Европа, на европейските учени, европейски научни институции. В заключение бих искал да ви поздравя с избирането ви за депутати в Европейския парламент и се надявам да видя колкото може повече от вас на семинара на 24 септември тук в парламента. Ценя вашето внимание и съм готов да отговоря на въпроси. Благодаря. Благодаря, господин министър, за вашите за вашето изказване и за вашите поздравления. Сега ще започнем дискусията. Имаме 6 желачи за изказване. Госпожа Ехат има думата. Tack så mycket för eh, denna goda genomgång av de svenska prioriteringarna. Благодаря за а, това е, подробно излагане на шведските приоритети, за мен е, не е никаква изненада да го чуем от вас като е, шведски депутат, но беше интересно да чуя какви са вашите бъдещи планове. Два въпроса, които си задавам аз от години. Например, аз Току-що обсъждахме доклада за бюджета и аз бях докладчик. Бяха предвидени съкръщения за научно-изследователски дейности с 6%. и при някои суми до 49% съкръщаване на бюджетните разходи. Вие отново споменахте, например, бюджетните разходи, които бяха използвани през последната бюджетна година, не бяха достатъчни за научно-изследователската дейност. Ако трябва да се изпълни този бюджет, комисията предложи високи суми. кажете ни как ще протекат обсъжданията в съвета, как ще се превъзмогне тази административна процедура, за да може по-бързо да се ам, постигне някакво съгласие по бюджета през август. А, аз ам, присъствах на големи а, конференции на индустриалците. Има много големи фирми и предприятия в много европейски страни, дори на глобално ниво оперират тези индустриални предприятия. И те искат да кандидатстват за средства за научно-изследователска дейност, но административните процедури са толкова дълги и отежнени, че е, за тях това представлява трудност. Това го обсъждахме при предишната комисия. Какво ще предприемете следващите месеци, за да подобрите тази ситуация? Благодаря ви, колегата Козина. Е, важени пане министре, дякуй за велми срозумите. Уважаеми господин министр, благодаря ви а, за това ясно представено от ваша страна на шведските приоритети. Говорихте за включване на цялото, цялата общественост, на научните работници, на изследователите. Това може да доведе наистина до едно реализиране на тези цели. Но а, когато погледнем участието на страните, членки в рамките на седмата рамкова програма, трябва да установим, че новите държави членки, например при проекти в рамките на седмата рамкова програма, почти не участват. Има огромна разлика, когато погледнем цифрите, отнасящи се до тези страни, цифрите свързани с старите държави членки а, научните работници в тези страни не значи, че работят по-лошо от другите, но от друга страна е вярно, че а, част а, от администрацията в, по, по този, по тези проекти в рамките на седмата рамкова програма а, са довели до някакви затруднения и проблеми. Има и административни а, препятствия. В а, тази връзка искам да ви попитам какво иска да направи шведското председателство, за да може част от а, тези административни пречки да бъдат премахнати. За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 За пръв път вземам думата в тази комисия. Искам да кажа здравейте на всички. Искам да благодаря на министъра за неговото представяне. Искам да направя един коментар и да задам един въпрос във връзка с новаторството. Иновациите са важни за преодоляване на економическата и финансова криза, както и за борбата срещу промените в климата. Ние се нуждаем от научни изследвания и иновации, за да предложим економически и разумни решения, както и за справяне с климатичните промени. Научните изследвания и иновациите ще ни дадат и отговор на нуждата от обновяване на индустрията в Европа, най-вече автомобилостроението, което е доста енергоемък отрасъл. Инновационният пакет ще бъде особено важен за бъдещето на Европа и въпросът ми е към вас, господин министр, е какво планира председателството по този пакет? каква подкрепа ще окажете на иновациите във всичките им форми. И не само по отношение на това, което споменахте в вашата презентация за подкрепата, която ще окажете, но точно в какво ще се състои тази подкрепа, нови енергии, нови начини за организиране на обществото, на публичната администрация и прочие. Какви са вашите планове за подкрепа на научните изследвания изобщо, не само в ключовите области? Благодаря, госпожа Мадурел. Благодаря, господин председателю. Господин министър, благодаря ви за презентацията, която направихте пред нашата комисия, както и за подробната информация, която получихме за приоритетите на шведското председателство по такъв важен въпрос, какъвто са научните изследвания. Това е въпрос, който несъмнено е краягълен камък в нашите усилия за излизане от кризата. Научните изследвания винаги са били двигател заедно с технологичното развитие и иновациите. Трябва да кажа обаче, господин министър, както съм казвала и преди, и по време на дебата тази сутрин, а, че ние сме доста обезпокоени. На практика научните изследвания слизат по-надолу в списъка на приоритетите на политиците, както и по отношение на бюджета. Какво смятате да се направи в, тази, в това отношение? Необходима е по-добра координация, повече акцент върху триъгълника на знанията, както споменахте, но всичко това е чудесно, но не трябва да остане само като теория. Трябва да се направи нещо за привеждането на тези идеи на практика. Ние се нуждаем от бюджет, от инвестиции, както и от допълнителни усилия. Моята колежка Тикао също подчерта, че искаме Европейският съюз да бъде економика на знанието, да има нужната конкурентоспособност, да действа динамично. Имам два конкретни въпроса. На първо място, по отношение на регламента на европейските научно-изследователски структури, прият от нашата комисия – при предходния мандат аз бях докладчик по тази тема. Мисля, че работим добре с всички по въпроса. Вървят консултации. Нашата комисия направи каквото е възможно. Ние поискахме да имаме по-важна роля, но беше отхвърлена тази идея. Беше ни казано, че ще бъдем редовно информирани за това как се е, развиват нещата, но в последствие се установи, че приемането на доклада ще се забави поради проблеми, свързани с обсъждането на ДДС в съвета. Изглежда, че това вече се преодолява. Какво ще направи председателството? Парламентът и нашата комисия не разполага с информация по въпроса. Ние не знаем какво решение е намерено на проблема и не знаем каква ще бъде конкретната реализация. не знаем а, също и за тази инсталация, която беше а, установена във вашата страна. И смятате ли, че а, прилагането на член 71 беше вярната процедура? Още два въпроса бяха поставени на вниманието на парламента. Първо, дегенеративните за заболявания, заболяването Алцхаймер, както и проекта Бонус. И този нов инструмент за съвместно програмиране по член 161 все още не е стигнал до нас. Това е важен инструмент в рамковата програма, в нашата комисия бихме предпочели тези два важни въпроса да бъдат разгледани по време на председателството и, и да бяха стигнали до нас възоснова на член 161, за да може парламента да играе по-съществена роля предвид на важността на тези проблеми. И на последно място, можете ли да ни дадете информация за резултатите на конференцията в Гьотенберг за триъгълника на знанието, какви намерения и теми бяха разисквани там. Благодаря ви много. Госпожа а, е, Чизели, след това ще дадем думата отново на министъра за отговори. Благодаря ви за тази интересна презентация. Имам три въпроса. Първият ми въпрос е свързан с седмата рамкова програма. Ние имаме опит и научните изследователи ме информираха, че е още по-сложно да получат средства в рамките на тази програма, особено ако имат малък екип. Тогава административното бреме е твърде непосилно. Едно от основните искания на Европейският парламент това отношение беше да се намали административната тежест. Какво ще направи шведското председателство, за да се използват по-ефикасно средствата, за да се намали бюрокрацията? Какво ще направите научно-изследователските фондове да бъдат достъпни и за по-малките научно-изследователски екипи? Вторият ми въпрос. Вие споменахте няколко пъти по време на предишния мандат се говореше много за технологичните институти. Вие също споменахте тук за триъгълника на знанието. Какво очаква председателството по тези въпроси? Третият ми въпрос. Къде в списъка на вашите приоритети фигурира научните изследвания? като увържете този въпрос с европейският бюджет. Благодаря. Искам да дам думата на министър за отговори. Благодаря ви, че всички накратко се изказахте и ни остава време. Така че след това може да зададете още въпроси. Господин министр, имате думата. Благодаря. Е, Истинско удоволствие да участвам в работата на тази комисия. Виждам колко дълбоко са причастни сте към проблемите, които обсъждаме. Надявам се, че ще успея да отговоря на колкото може повече от вашите въпроси. Моето образование е такова, че съм свързан с научните изследвания. Аз самия съм а, научен работник и разбирам а, възгледите на мнозина от тези, които се изказаха. Предвиждаме редица реформи за опростяване на процедурите, за по-ефективно използване на средствата на Европейския съюз за научни изследвания. Надявам се, че а, тази реформаторска дейност ще продължи. По въпроса за бюджета. Както казах и в встъпителното си слово, известно е, че шведите настояват да се отделят повече средства за научно изследване. И това е наша гледна точка и сега и ще настояваме за това в съвета. Но също така, средствата, които в момента са определени за научно-изследователска работа, трябва да се използват по-ефективно. Трябва да намерим начини да подобрим работата в Европа в тази област. И то във всички области. И европейските страни, страните членки трябва да бъдат наши партньори в тези усилия. Имаме големи планове в това отношение. Надяваме се да променим нещата по време на нашето председателство. Колкото до разпределянето на фондовете от европейският бюджет за научни изследвания между страните членки. Мисля, че е важно да се отбележи, че трябва да работим в рамките на правилата, които съществуват. Те не са променени отдавна, но комисията може да внася изменения, ако това е необходимо. Съществува обаче система от правила, и тя не може да бъде променена, докато не решим каква трябва да бъде системата, към която се стремим в бъдеще. Смятаме за особено важен прогреса в, в, в областта на политиката за иноват, в областта на иновациите. Ще имаме конференция е, по този въпрос Колкото е за общото, общите програми, мисля, че тази област е много обещаваща, има много възможности, които могат да се използват. И се надяваме, че съвместното програмиране ще изиграе решаваща роля в европейското научно-изследователско пространство защото подпомагането на процеса на иновации в Европа е изключително важно, особено в сегашния момент. А колкото до информацията, която се предоставя на европейските депутати, разбира се, ще има не един случай да докладвам пред вас за резултатите от работата на съвета. Благодаря ви, господин министр. Благодаря, господин председател, господин министър, Радваме се, че сте тук а, с нас, за да можем да водим тази дискусия. И благодаря за приоритетите, които ви сте си поставили по време на шведското председателство. А, политикът, свързан с научно-изследователските дейности, е била свързана с а, изграждане на една научно-изследователска европейска инфраструктура, пилот проекти в областта на съвместните програми продължават все още. Това е много добре. На Евро... Добре, ако на европейско ниво има повече съвместни проекти, свър... а, сливания и така в разговорите с моите а, колеги от Бундестага в Германия има все по-големи резерви. Има опасения, че тук в областта на научно-изследователската дейност ще има а, намеса. вие дали също са се срещали с такова резервирано отношение? а, относно общият а, общите научно-изследователски дейности и изграждане на обща научно-изследователска инфраструктура. Вторият въпрос относно рамковата програма за научни изследвания. Казахте, че е много важно сега да започнат подготовителните работи, как ще изглежда осмата рамкова а, програма. С момента се занимавам с седмата и с шестата рамкова програма. Дали вече сте обмисляли с държавите членки какви ще са новите акценти в новата осма рамка? рамкова програма и в тази връзка в нашите дебати по време на приемането на седмата рамкова проекта обсъждахме една тема, е, едно по-небюрократични по правила, по-голямо -по поле за действие. Какви са предложенията? от ваша страна и може би ще използваме възможността да поканим тук научни работници, които да а, споделят а, техния опит в рамките на седмата рамкова програма и а, какви подобрения могат да се направят, а, за да може да се опрости административната процедура и да видим а, какво може да бъде подобрено в осмата рамкова програма. Благодаря за това изказване колегата Уди. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за а, информацията. Благодаря за политическите позиции, които очертахте. Има два пункта, а, които искам да спомена и да ви искам да привлека вниманието ви към един важен въпрос. Въпросът ми е следния. Вие казахте, че трябва да мислим по-дългосрочно, тъй като гражданите очакват от нас стимули за по-нататъчното развитие на Европейския съюз. Днес повечето от фондовете за научни изследвания се отпускат от страните членки. Мислите ли, като председател, ротационен председател на съвета, мислите ли, че научното изследване може да бъде секторът, в който можем да обединиме нашите средства на европейско равнище – не би ли могло, не би ли могло научните изследвания да бъдат област, в която а, да водим една голяма обща европейска политика, без обязателно да трябва да се увеличава бюджета. А, не мислите ли, че това е една новаторска идея, която би могла да се защити? И искам да ви привлека вниманието ви към следното. Мисля, че а, проблема беше споменат от а, мнозина тук. Става дума за европейската бюрокрация при функционирането и разпределянето на фондовете, на средствата между научните институти. Миналата година гласувахме изменение, с което искахме от Европейската комисия да а, престане с а, своята практика, която фактически беше вредна – дават, отпускат се фондове на научните е, е, институти, след това се преизчислява, почва да се иска нещо друго, променят се правилата и се прилагат административни тълкувания, които са абсолютно неразбираеми за работещите в тези институции. Искам да ви обърна внимание на, на този проблем, е, за да може заедно да поискаме от Европейската комисия да бъде по-дълновидна мъничко по-дълновидна, тъй като тя не само отпуска, но и преразглежда средствата за научни изследователи, за да не могат да бъдат, да не бъдат тревожени онези, които честно и посветено са се отдали на научна работа. Благодаря. Колегата Тикао. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за това, че сте тук сред нас. 3% от брутния вътрешен продукт, според Лисабонска стратегия, държавите трябва да ги инвестират в научно-изследователска дейност. Две трети от тази сума трябва да дойде от частния сектор. Искам да ви попитам – Предвид факта, че економическото развитие в Европейския съюз и най-вече във връзка с бъдещето, които зависят от възпитанието, от изследванията, кои мерки искате да предприемете вие във връзка с економическата криза, в която, за съжаление, се намираме и предвид обстоятелството, че брутният вътрешен продукт на държавите членки е намалял по време на кризата. Кои мерки искате да предприемете вие? за да стимулирате частния сектор да инвестира в научно-изследователски дейности и най-вече в приложните научни изследвания. Благодаря ви. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Ministro. Falo-lhe aqui na qualidade, numa dupla qualidade, na qualidade de... Благодаря. Аз говоря тук в две качества. Аз съм новоизбран депутат на първо място е и второ, повече от 10 години съм се занимавала с научно-изследователска работа в университета и съм работила по международни проекти, финансирани от различни бюджетни линии за научни изследвания на Европейския съюз. Аз говоря като изследовател, който е трябвало да работи с тези европейски инструменти. Разбира се, има много промени в инструментите, които се използват в отделните рамкови програми. Всичко това трябва да намери място в нашите научно-изследователски програми. Например, в петата програма имаше върху малките предприятия, после за свързване на големите научно-изследователски проекти, а в последващата програма ударението беше върху консолидирането на научно-изследователските мрежи. И това изискваше от изследователите да се адаптират към всички тези промени, които непрекъснато се правяха в рамковите програми за научни изследвания на Европейския съюз. Рамковите програми при тяхното изготвяне следва да се ръководят от изискването да има някаква последователност, за да бъдат те разбираеми и приемливи за изследователите. Промените в критериите или в акцентите, които се поставят в различните рамкови програми, предизвикат огромни проблеми за изследователските екипи и за отделни изследователи, в опита им да се справят с бюрокрацията, свързана с различните европейски инструменти и програми. Например, проекти свързани с науката и обществото. Всички тези изследователски проекти трябва да могат лесно да се управляват от изследователите и изследователските екипи. За целта е необходимо да има последователност. Имам сега няколко въпроса. На първо място за научно-изследователските приоритети. Господин министър, вие говорихте като приоритет за изследванията в областта на болестта Алцхаймер и другите дегенеративни, дегенеративни заболявания. Това са добри приоритети, но ние се нуждаем и от други, като технологии, новаторски медикаменти и други медицински продукти. Отново искам да подчертая да има последователност, за да могат изследователите, екипите, мрежите от изследователи да знаят на какво могат да разчитат като подкрепа от Европейския съюз, за да могат да работят последователно. Всички тези научни изследователски екипи и про проекти работят съвместно с Европейския парламент, Европейския Европейската комисия. И тези институции трябва да се съобразяват с нуждите на изследователите при разработването на бъдещи програми. На следващо място за връзките с трети страни. Има най-различни инструменти, с които разполагаме, които ни позволяват да създаваме научно-изследователски екипи с представители на други части на света. Но тук бюрокрацията е основен проблем. Но освен бюрокрацията има и още един проблем, а именно за нас е много важно да поставяме на преден план европейските научни изследвания. Европейските изследвания не трябва обаче да се обръща сам, да се затваря в себе си. Ето защо е необходимо да поддържаме научно-изследователски контакти с други части на света. Тук има доста разлики. В някои научно-изследователски области Европейския съюз е твърде затворен, в други области е твърде отворен към някои части на света. Това е много важен политически момент да бъдем отворени към останалия свят, да имаме научно-изследователски връзки с останалия свят във всички области на научните изследвания. И се надявам това да се отчете в бъдещите научно-изследователски програми. Господин Ламберц, като представител на зелените. За мен беше приятно да чуя какви са приоритетите на шведското председателство. Това съответства на нашата програма и на нашето мислене по посока на това какво се нуждае Европа, за да се справи с екологичните, климатичните промени, с економическата криза. Тъй като вие сте тук сред нас в тесен кръг, кръг искам да получа честното ви мнение като изследовател, може би бъдещ изследовател, какво е мнението ви за ефикасността на разходите? Разбира се, ние искаме да харчим повече за научни изследвания, но трябва тези разходи да са основателни, да са реалистични. Вие имате в свои ръце всички лостове. Всъщност, ако ги имахте Откъде ще започнете? Кое е най-лесно достижимото според вас? На второ място за достъпа на малките и средни предприятия. Къде точно се случват научни иновациите? Може да стане в големи институти, както твърдят някои, други твърдят, че добрите идеи идват в малки организации – Малките и средни предприятия изпитват обаче трудности да получат достъп до европейски фондове. Не само за малките предприятия, но и за малките лаборатории и малките екипи. Какво мислите вие? Дали малките организации могат да допринесат в по-голяма степен за научните изследвания и каква помощ могат да получат? На следващо място искам да чуя какво е личното ви мнение. Това, от което страдаме в Европа, по мое мнение, е, че се разпиляват усилията, твърде много приоритети между 27 държави. Необходимо е да имаме критична маса затова аз считам, че европейските инструменти са катализатора, който може да помогне в това отношение, въпреки че не са единствените. Как може да се подобри това, по ваше мнение? И на последно място, вие отговаряте за научните изследвания. Когато разговаряте с вашите колеги и министрите в тази област, как ги убеждавате, за да се отдаде повече внимание на тези въпроси. Дали вашите колеги министрите, министрите председателите им видят научните изследвания като стратегия за излизане от економическата криза? Благодаря, господин Паситис. Надявам се, че произнесох правилно името ви. Благодаря госпожо председател, уважаеми господин министър. Искам в началото да ви благодаря за вашето представяне днес в нашата комисия. Говориме за програмите за научно-изследователска дейност, както ние, така и държавите членки. Разбираме добре, че това е един дяволски кръг. Във връзка с финансовата криза е много важно как ще се справим с проблемите с измененията в, климата, както и с економическите проблеми. Решението на енергийните и економически проблеми са свързани с настоящите и бъдещи инвестиции. Ще са необходими много високи разходи но и от нас се очаква една много тясна съвместна работа в рамките на тази научно рамкова програма. Има 27 държави членки и повече от тези проблеми се забелязват в новите държави и членки. Те се дължат на тяхното минало и аз се радвам много, че днес видях, че а, вашите позиции по отношение на проблемите на някои държави членки относно най-вече балтийските държави са предвидени а, няколко кои мерки и те са сред приоритетите на шведското председателство. Може ли да конкретизирате тези области, свързани с а, региона на Балтийско море и при Балтийските републики. Благодаря, господин председател. Искам да кажа това, което, да подкрепям това, което господин Ламберт каза. Много от вас сигурно знаят, че много от новите технологии, на които разчитаме, се базират на редки минерали, като литиума, чиято цена нараства астрономично. По-малко се познава обаче, че 95% от редките елементи се добиват в Китай, където са, износът им е ограничен или дори забранен. Би ли могъл министър, министър да ни обясни какви планове има в това отношение и дали Швеция ще иска да се създаде международен одит на редките минерали, а също така да се направи точен международен одит на петролните ресурси, за да може предвижданите за бъдещето да се основават на научна оценка за това дали сме стигнали върха на производството на нефт или те първа предстои това, защото пред нас стои ужасяващата възможност от недостиг в световен мащаб на този важен ресурс. Благодаря, колега Тоя. Благодаря а, на господин министра за това, което ни каза. Благодаря за това, което възнамерява да направи по време на председателството на Швеция. Нещо, което искам да спомена, което мисля не беше споменато до сега. Е, то е следното. Вие изразихте надежда, че ще има повече единодушие между всички заинтересовани страни по отношение на приоритетите. Очевидно, това е много важно за нас. Бихме искали да знаем как може да участваме в този процес. Уверявам ви, че тук в парламента всички желаят това. Благодаря за тези въпроси. Сега господин министърът ще, министърът ще има възможност да отговори на въпросите. Благодаря на всички, които зададаха въпроси. Особено важно е да се постигне именно онова, което преждеговорившите каза. Трябва да се намери някакъв баланс, разумен баланс между инвестициите в научни изследвания от страна на Европейския съюз и от страна на страните членки. И това може да се постигне в рамките на европейското научно-изследователско пространство. Като и Европейският съюз и страните членки инвестират в научни изследвания, без да се предоставя цялата власт на, в това отношение на Европейската комисия. Именно по този начин можем да постигнем така много тънкият баланс между инвестиране в научни изследвания на европейско равнище и на национално ниво. По време на нашето председателство този въпрос ще бъде обсъждан но ще бъдат обсъждани и главните проблеми, пред които сме изправени в Европа и в света. Болестите, измененията в климата, пандемиите и така нататък. Човечеството е изправено пред тези проблеми и не трябва нито за секунда да ги изпускаме от погледа си. Колкото до финансирането на научните изследвания в Европа, както споменах и по-рано, ние мислим последният начин. В Швеция нашето становище е много ясно. Дългосрочният бюджет за научни изследвания на Европейския съюз трябва да бъде увеличен. И много важно е, трябва да се подчертае това, да се опитаме да координираме по-ефективно ресурсите, с които разполагаме в момента. И тук Европейското научно-изследователско пространство може да ни помогне за постигането на тази цел. Радвам се, че толкова въпроси бяха зададени във връзка с намаляването на бюрокрацията. Като научен работник, аз самия съм се сблъсквал с бюрокрацията и от дома в Швеция и другаде. Тук говорим обаче за бюрокрация на ниво Европейски съюз. Но знаем, че подобен проблем съществува във всичките в страни членки на Европейския съюз. Всички сме се сблъскали с него. Ще се опитаме да помогнем за решаването и на този проблем. Виждам вашата воля да работите в тази насока. Такова е и нашето желание. И се надявам, че съвместна работа с тази комисия ще можем да намалим бюрокрацията в областта на научните, на научните изследвания. Очаквам плодотворно сътрудничество с вашата комисия. Колкото до 3% цел за инвестиране в, в научни изследвания и раз, научно-изследователска и развойна дейност, това е много важен пункт. Не сме постигнали толкова много, колкото ни се иска в това отношение. Трябва да ускорим работата, за да постигнем 3% цел. 3% инвестиране в научно-изследователска и развойна дейност. Мисля, че правим важни крачки в тази насока. Много страни вече инвестират достатъчно в научно-изследователска и развойна дейност. По този начин ще се доближим до целта от 3%. Не на последно място е участието на частните компании, защото две трети от инвестициите се очаква да постъпят от частният, частният сектор. По отношение на различните научно-изследователски програми, как те се стиковат и как, как се съчетават техните приоритети. Очевидно, че научните работници се сблъскват с проблеми, ако няма приемственост в научните програми. В национално равнище трябва да работим в дългосрочна перспектива. Много важни иновации, големи открития са родени от научни резултати, постигнати преди 30-40 години. Именно за това е важно да работим с дългосрочна перспектива и да има приемственост. Трябва да модифицираме нашите приоритети съответно на нуждите на живота, но необходима ни е и по-дългосрочна перспектива. Надявам се, че ще може да преразгледаме всички съществуващи инструменти, за да постигнем това. Надяваме се, че ще можем да подобрим дългосрочното мислене в областта на научните изследвания. Научната, научно-изследователската и развойната дейност в Европа са важни, защото ние искаме не само да използваме по-добре съществуващите ресурси в, за благото на Европа, но защото искаме и да участваме в международната а, международното развитие, международната конкуренция, да бъдем по-привлекателен партньор за останалите части на света. Сега, научна изследователската политика и връзката и с малките и средни предприятия. Това е важен въпрос. Надяваме се, че комисията ще подготви доклад по този въпрос и ще имаме възможност да насърчим работата на следващите председателства. Не знам колко ще успеем да свършим самите ние, но в никакъв случай няма да изоставяме този въпрос. И беше споменат изключително важния въпрос. Как да убедим министра на финансите, че трябва повече да се инвестира повече в научно-изследователска дейност? В, хода на сегашната криза виждаме, че в много страни бяха взети смели решения в това отношение. в Швеция бяха взети решения за инвестиране на 5 милиарда шведски крони. Подобни решения бяха взети и в други страни. Мисля, че ще успеем да обединим, да убедим министра на финансите, че сега, поради кризата, пък и в дългосрочен план, е необходимо да се инвестира повече в научни изследвания. Разбира се, нашите решения като министри на висшето образование и научните изследвания, нашето, нашето мнение ще влияе върху решенията на министрите на финансите. В никакъв случай не трябва да се намаляват парите за научна и следователска дейност и ще работим опорито за постигането на тази цел. Стратегията за Балтийско море. Програмата бонус, бонус е, показва, че това е един от нашите приоритети – Надяваме се, че ще постигнем целите, които сме си поставили с тази програма. Програмата ще започне в най-скоро време и много благодаря а, за вашето бъдеще сътрудничество. Благодаря. Господин министр, Господин министр, искам да ви благодаря от името на цялата комисия и за това, и за вниманието, с което отговорихте на всичките ни въпроси. Надяваме се, че ще работим много добре съвместно по тези въпроси и ще се опитаме да задвижим нещата не само на партийно ниво. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж и ви желая всичко хубаво. И така приключихме с тази точка от дневния ред. Дами и господа, точка 16 разни въпроси. Смятам, че не искате да чуете някакви други големи изказвания. Следващото заседание ще бъде на 26 септември, съответно 29 и 30 септември. Надявам се, че всички се радват, че ще се видим отново. Може би се радват, че ние свършихме вече Желая ви лек път и успешен ден!